war nicht ja. Ja, ich möchte alle recht herzlich hier Бих желала да поздравя всички много сърдечно. И сега ще ви съобщя какви са измененията в дневния ред. Е, нашият председател в момента отсъства, но все пак е, е, би било добре да започнем. Има някои промени в програмата. Точка 12. Това е съобщението на господин Бити Кофер, което се измества напред. Става точка 3А. С него ще започнем. Точка 5 докладчик по становището е господин Ланген. Ще бъде изтеглено също веднага след господин Бютикофер 3Б. Комисарят Нели Круз ще даде малко по-късно, така че в 16 часа ще започнем с посещението на Нели Круз. Шеста точка. Докладът Франциско Соса Вагнер ще бъде последната точка за днес, 31 май. А след това докладът на а, Кавалю, той е всъщност обмен на мнения, ще бъде 11А, т.е. веднага след електронното гласуване утре ще разгледаме и доклада Кавалио. Електронното гласуване е предвидено за утре и след това е, докладът Кавалю, а е, след доклада Кавалю ще е, проведем заседание на координаторите, т.е. то отпада днес, то ще бъде утре. Още едно изменение по време на срещата с, и размяната на мнения с Ярши Бузек ще говорим и за неговото посещение в Китай. И така, ако нямате възражения и нямате изказвания по други точки, ще ви помоля да преминем към следващата точка. Одобрение на протокола на заседанието от 17-18 март 2010 година. Ако към протокола няма възражение или предложение за изменения, тогава ще ви предложа направо да започнем с точка четвърта. или по-скоро точка 3а. Това е докладът на господин Бютикофър. Така че предлагам господин Бютикофър направо да ни въведе в досието. Имате думата, господин Бютикофър. Благодаря, господин председател. Системата за стандартизация в Европейския съюз е много важна за вътрешния пазар. От економическа гледна точка, от социална гледна точка, а и от политическа гледна точка е, тази стратегия ще е, ни донесе само предимства. Е, Благодарение на тази европейска система за стандартизация, ние ще можем е, да вземем едни по-силни позиции по отношение на новите технологии и така да утвърдим целите в нашата политика. Въжи и обратното. Европейските цели по отношение на стандартизацията трябва е, да бъдат приоритет в е, работата на Европейския съюз, е, като същевременно те трябва да се съобразяват и с е, приоритетите в областта на промишлеността, на енергетиката и така нататък. Говорейки за стандартизация, трябва да споменем, е, че става дума за един широк спектър от интереси, които трябва да се отчитат. Другият важен момент е стандартизацията да се определя в рамките на една прозрачна процедура. Това бяха няколко най-общи е, размисли във връзка с е, стандартизацията в Европейския съюз и на този фон ще предложа да включим няколко точки в становището по доклада е, на комисията ИМКО. От една страна да се спазват принципите на прозрачност, на е, е неутралност, на е, консистентност, е, които са и принципи на е, Световната търговска организация. Това са принципи, които трябва да залегнат в основата на правната рамка за стандартизацията в Европейския съюз. Различни организации, е, които работят в областта на стандартизацията, трябва да бъдат включени в по-голяма степен е, в е, работата, да кажем, това е Организацията за стандартизация на малките и средните предприятия е, или е, организацията, която разработва екологичните стандарти и други подобни, е, които, да кажем, се занимават с въпроси свързани с профсъюзите или въпроси свързани с работната среда в предприятията. Така че европейските е, организации за стандартизация би трябвало да бъдат е, едни по-активни участници в е, работата на комисията по определене на основните моменти в Европейската стратегия за стандартизация в комисията би трябвало да се е, вземат предвид е, всички онези разработки на споменатите вече организации, които биха могли да залегнат в основата на Европейската стратегия. Освен това, би трябвало да подчертаем ролята, значението на тези организации в процеса на стандартизация и това ще стане е, най-ясно, ако ние включим организациите в е, процеса на изготвяне на стратегията. Организациите за стандартизация е, участват в отделните държави членки е, в процесите на взимане на решения. Във Франция, да кажем, организациите по стандартизация е, имат 10 е, гласа при гласуването на съответните проекто документи, Така че подробностите естествено ще се уточняват в последствие, но мисля, че общият генералният принцип за е, активно участие на организациите по стандартизация в процеса на взимане на решение и определянето на стратегията трябва да бъде записан в нашето становище. Естествено, е, въпроси свързани с е, разходите по стандартизацията, най-вече за малките и средните предприятия, от особено значение – именно малките и средните предприятия би трябвало да могат да предлагат, така да се каже, пакети е, от е, редуцирани стандарти на е, една по-ниска цена. Това е особено важно от гледна точка на малките и средните предприятия и работата им с стандартите. Освен това, нашите стандарти трябва да бъдат добре координирани с политиката в областта на научните изследвания и развитието. И затова предлагам да се разработят различни мерки за наблюдение на технологичното развитие, на развитието на технологиите, да се създаде и една рамкова програма в която акцентът да се постави върху стандартите. Не бива да изпускаме от очи необходимостта от координиране на международно равнище, тъй като в този случай конкуренцията може да доведе и до нетарифни търговски бариери и да възпре развитието. В този смисъл ние би трябвало да потърсим един ускорен път на развитие и да избегнем евентуални пречки. В този смисъл аз виждам и голямото значение на Трансатлантическия економически съвет, който би трябвало да положи особени усилия за координирането на стандартите. Благодаря на господин Бютикофер, казва е, председателят. Имате ли изказвания по тази точка? Искам да благодаря и да поздравя докладчика за добре свършената работа. Въпросът за стандартизацията е много важен. Европейският съюз трябва да обърне по-голямо внимание на стандартизацията, особено що се отнася до техническите стандарти с цел защита на потребителите. Ние успяхме да наложим европейските стандарти като международни и сме постигнали доста успехи в това отношение. Говоря за РИЧ, за химическата промишленост. Това са сега стандарти, които се спазват от мнозина. Същото въжи и за други области. И така, постигнати са много успехи по отношение на техническите стандарти. Но имаме стандарти, които не са свързани с пазара. Вие споменахте за екологичните стандарти, с които се опазваме срещу промените в климата. Човек може да приведе като пример и стандартите в социалната сфера, културата, здравеопазването. Това са все паза... стандарти, които не са свързани с пазара. И при тези случаи малко по-трудно можем да осигурим спазването на тези стандарти. Искам да спомена за полупровала на Копенхаген, където бе представен енергийният пакет с някои определени стандарти, но ние просто не успяхме да накараме останалите да ни последват и да започнат да спазват тези стандарти. Ние се провалихме. Това не означава обаче, че европейците не следва да прилагат е, тези стандарти. Имам предвид 20, 20, 20, 20 или даже 30, 30, 30, 30, защото някои настоявате за тази формула в околната среда. При такива случаи какво правим, ако ние прилагаме екологичните стандарти, с които ще наказваме собствената си промишленост? особено в борбата с САЩ и други развиващи се економики, които не прилагат такива стандарти. Е какво да правим при това положение? Френското правителство и много от е, партиите в лявата част на политическия спектър смятат, че трябва да има граничен данък за въглерода, за да се направи така, че да се осигури равнопоставеност и така, какво да правим, когато има сблъсък на стандарти? Говоря тук за стандартите, които не са свързани с пазара и за економическите стандарти. Какво правим, когато имаме стълкновение между тези две категории стандарти? Как ще разрешаваме подобни проблеми? До момента Европейският съюз е служил за пример, но все пак сме стигнали до границите, до крайните граници. Много други държави не следват е, нашият е, подход, което не означава, че трябва да се откажем от него. Но трябва да се борим много за международните стандарти и да разполагаме с необходиме институционален инструментариум. Ето защо, ако обича докладчика да хвърли светлина върху повдигнатите от мен въпроси. Благодаря ви. Мисля, че Зададените въпроси наистина са от голямо значение за нас. Стандартизацията ще играе все по-голяма роля. Ресорният комисар подчерта, че би трябвало да не обръщаме чак толкова внимание на техническите аспекти, а би трябвало да помислим за едно по-добро структуриране на компетентните органи. Е, освен това трябва да сме наясно къде желаем взаимно признаване и къде желаем хармонизация на европейско равнище. Държавите членки ще се е, опитат именно по пътя на взаимното признаване да насърчават стандартизацията, но Същевременно има и сфери, в които хармонизацията е подходящият подход. Съществуват национални, европейски и международни стандарти. Ние, струва ми се, би трябвало да обръщаме внимание най-вече на потребностите на вътрешния пазар. И в този смисъл ще задам въпрос на господин Бютикофер. Uh, имайки предвид най-вече разходите и, и финансовата тежест изобщо. Но а, преди да дам думата на нашия докладчик, тъй като не виждам други желаящи да се изкажат, ще попитам комисията, желая ли да вземе отношение по темата. Но тъй като настъпиха промени в дневният ни ред, като че ли Отговарният представител на комисията все още не е дошъл. Можем да го извиним поради краткосрочните изменения. На 23 юни е, ще разгледаме проектостановището. След това на е, на 28 юли ще видим и какви са измененията и е, през юли следва гласуване, а в септември, през септември комисията ИМКО ще се произнесе по темата. Най-вероятно през октомврийската сесия, първата октомврийска сесия, докладът ще, ще влезе в пленарна зала. Ако сте съгласни с този график, сега ще помоля господин Бютикофер за коментар. Благодаря, господин председател. Ще благодаря на вас и на колегата Вебер за въпросите и за коментара по отношение на графика, който току-що споменахте. Нямам какво да кажа, но ще взема отношение по коментара. Колегата Вебер говори за едно разширяване на темата. Аз не бих имал нищо против в този дух да формулирам нашето становище. Наясно съм с значението на стандартите. Във всеки случай, ако правилно съм разбрал колегата Вебер, трябва да кажа, че Стандартизацията не е нещо, което би трябвало да създава пречки на промишлеността, а по-скоро трябва да гледаме на стандартите като на нови шансове. Когато говорим за емисиите на въглероден диоксид и за съответните е, инсталации. Е, да, като че ли проблематиката бе повече или по-малко стилизирана в последно време. Но не бива да ограничаваме нещата единствено до европейската перспектива. Трябва да си даваме сметка колко амбициозно се работи по отношение на технологичните е, иновации и свързаните с тях стандарти в някои бързо развиващи се економики. При всички положения трябва да си дадем сметка за това, че тези държави не чакат ние да им покажем пътя, за да тичат след нас, а по-скоро се опитват да ни изпреварат. В този смисъл бих казал, че ние в момента сме в ситуация, в която трябва да премислим дали желаем да бъдем а, образец за подражание или а, ще се оставим да ни изпреварят. Вземете Китай, например, който работи много активно и усилено в тази област. Така че от политическа гледна точка би било много опасно да поддържаме тезата, че е, ще помогнем на промишлеността, ако внимателно и бавно действаме по отношение на е, разработването на общи стандарти. Напротив, е, при едно ускорено развитие и налагане на общите стандарти, ние ще подпомогнем развитието на индустрията. Благодаря ви, господин Бютикофер. А сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. Става дума за емисии за лекотоварни а, превозни средства. Докладчик е Вернер Ланген. Давам му думата. Благодаря, господин председател, казва господин Ланген. Ние сме вече във фазата, в която провеждаме консултации по близо 290 изменения, които са внесени като ще трябва да се концентрираме върху най-съществените точки. Първото е, важно изменение се отнася до правното основание, т.е. Е, кой член точно, е, дали член 114 от е, договора за функционирането се отнася до е, въпросната тема, а именно е, емисиите на въглероден диоксид при леките, лекотоварните автомобили. Вторият голям комплекс от въпроси е свързан с краткосрочната цел. Като става дума за различни предложения. 175 грама е предложението на комисията. Става дума за 175 грама CO2 на километър. Има и предложения, които са под това предложение на комисията, да кажем Суса Вагнер, Томсън, госпожа Хамс и така нататък предлагат 160, 165 имайки предвид актуалната ситуация, аз предлагам да се съобразим с предложението на комисията и да го приемем 175 грама на километър. Другите изменения могат да се групират около дългосрочната цел. – 135 грама предлага комисията, като тук се предлагат е, завишени стойности 160 грама или 150 грама. Да кажем, това е докладчикът от е, страна на Комисията за околна среда. 145 грама с е, промени на годините. да кажем, от 2025, а не 2020. Е, Аз е, бях предложил един по-етапен е, така, процес на повишаване, но ще отегля това предложение. 150 грама във всеки случай е предложението на ИТРЕ и на ЕНВИ, така че 150 грама е според мен една амбициозна цел, която ми изглежда и разумна. Освен това, има и изменения, които се отнасят до разширяването на обхвата на действие. Две са измененията. Става дума за категориите М2 и Н2, които се предлага да се включат, е, докато е, предложението на комисията е по-скромно и аз бих е, предложил да останем при първоначалното предложение на комисията. А инак мога да кажа, че става дума и най-вече за времевите аспекти. Кога ще започнем с прилагането на тези разпоредби, т.е. кога ще започне да действа регламента. Когато става дума за лични автомобили и емисиите за CO2, там е. Е, предложенията са сравнително е, малко, но инак има и детайлирани предложения от госпожа Тика, от госпожа Хамс е, с различен начален момент. Аз във всеки случай предлагам с една година да отложим началото на действието, т.е. да се започне от 1 януари 2015 година като се започне с 165 грама. Това е предложението, а от 2016 година вече да се е, включат всички така, лекотоварни автомобили с карусери. Естествено, че всеки автор на е, дадено изменение е привързан към е, текста си, но е, все пак ще търсим компромис. Трябва да посоча, че има изменения във връзка с кредитите. Различни съмнения, някои биха желали да се заличат тези текстове, други биха желали да ги променим и така нататък. Аз във всеки случай бих предложил да се съобразим с някои от измененията. Не 50 грама предлагат колегите, които, чието имена чухте, а 50%. 50 грама, естествено, при е, товарните автомобили е, биха могли да се вземат като основа само за най-малките, за най-леките товарни автомобили. А инак 3,5 е, за 2015, 1,5 за 2018, е, като така стойности за най-леките е, товарни автомобили. Също времено има и една група от изменения, които са по-скоро езикови поправки или е, нова редакция. Нека да се спреми на санкциите. Тук ще предложа компромис номер 4. И така, ако се започне с действие на регламента през 2015 година, комисията предлага 120 е, евро за превишаване с 3 грама е, а ние предлагаме от 2015 година 90 евро за 3 грама, след това през следващата година 95, грама, 95 евро, т.е. доста по-малко, отколкото предложението на комисията. както ви казах, във връзка с член 9 и е, датата е, има изменения на е, редица колеги. Аз съм съгласен с тях. По отношение на предложението 22 000 на комисията, госпожа Тикао предлага 30 000 Моето предложение е 25 000. Струва ми се, че ако мъничко повишим тази стойност, е, да, можем да постигнем съгласие. Стигаме и до екоинновациите. Голям госпожа Хармс е внесла едно изменение, а също и Маринеско Тикао Рюбих е, искат е, съответно препратка към регламента за леките автомобили. Е, госпожа Тикал предлага не 7, а 10 грама. А, т.е. Е, така, ваниране между 7 и 10 е, грама. Въпросът е технически как точно ще се реши е, въпрос. При всички положения е, съм склонен да се съглася с предложението на госпожа Тикао. Стигаме и до ограниченията на скоростта. Тук има множество изменения, които се отнасят до о, 24-я параграф от преамбюла, който аз съм е, заличил в, в моите предложения и предлагам вече един нов е, текст, е, е точка 25, 26. Госпожа Хармс, е, е, господин Квоте, биха желали да разширят обхвата на действие от 296 е, това е според тях образеца. Освен това се предлага нов член 5А, най-вече от колеги от зелените. 100 км, 110, 120 км различни са предложенията или, е, така да се каже, е, брой километри, които е, се определят на национално равнище от националните компетентни органи. Това ще трябва да се гласува и аз не мисля, че би трябвало да се произнасяме по тази въпрос, тъй като въпросът за ограниченията на скоростта наистина е от националните компетенции на държавите членки от тук нататък има една група от изменения, които най-вече се отнасят до заличаване на текстове е, и от е, НП, и от е, Зелените, и от други групи. Компромис 6 се свързва с тази група изменения. И този компромис 6 се отнася именно до заличените текстове. N2 е, и М2, това са категориите, които са предмет е, на компромис 5. Тук в този компромис са изредени редица моменти, които налагат една умерена линия. Освен това, е, параметрите във връзка с въглеродната стъпка са също обект на някои изменения. А по отношение на превозните средства с различно предназначение, има различни изменения. Господин Оди иска този текст да бъде заличен но другите внесени изменения по тази тема биха желали комисията до 2011 година да внесе альтернативно предложение за тази категория моторни превозни средства и предоставянето на данни от 2011 на 2012 година във връзка с иновациите и технологичното развитие. Това са като че ли основните групи от изменения, които се опитахме и да включим в шесте компромиса, които са предложени на вашето внимание. Надявам се, че ще можем да се споразумеем за приемането на тези компромиси. Във връзка с разграничаването на отделните категории е, се срещнах с господин Келер. Е, има е, така, разпоредби, които са изключително от компетенциите на комисията ИТРА и други, които са по-скоро от компетенциите на други комисии. В тази връзка се видяхме с господин Келер, за да е, очертаем съвсем ясно е, сферите, за които отговарят отделните комисии. Господин Пирелю иска думата. Благодаря, господин председател. От първоначалният ми прочет на измененията към доклада на господин Ланген мога да кажа, че повечето имат за цел едно единствено нещо – да се върне обратно датата за постигане на целите, свързани с въглеродния диоксид, произвеждан от този тип превозни средства. За мен това е сигнал, който не трябва да се подценява. Аз лично съм внасял изменения от този тип по редица поводи. Съм представил аргументите в подкрепа на моята теза. Опитал съм се да отчета и различните пазарни условия, на които са изложени лекотоварните търговски средства. Човек не трябва да забравя, че е необходима поне една година да се смени автопарка, тъй като обикновено едно средство се смени на всеки 10 години, за разлика от обикновените леки автомобили. И вместо амбициозната цифра 135 грама, която наистина е нещо тежко за постигане от е, автомобилостроенето, трябва да дадем повече време за преходен период и адаптация. Ето защо ние предлагаме датата да е от... стане 2025, а не 2020. Ако остане 2020, няма да се стигне по-низкото ниво 65 грама. Не трябва да забравяме, че в момента сме изложени на економическа криза, която се отразява и на заетостта. Трябва много да внимаваме дали е добре да поставяме много амбициозни цели за прагове емисии. Що се отнася до дългосрочната цел от 135 грама да се намалят емисиите до 125 грама? Не съм сигурен, че е на лице технологията, с която можем да реализираме тази цел. Смятам, че инвестициите са прекалено скъпи и наистина може работните места да се изнесат на други места. Благодаря. Госпожа Хол. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на господин Ланген за свършената работа по доклада и за обстойното запознаване с е, неговото предложение. Искам да засегна някои въпроси, които не бяха повдигнати, но принципно не сме съгласни с тях. Единият от тях е твърдението на промишлеността, че текста на комисията за готовите превозни средства не е, е достатъчно добър и че трябва да се подобри положението. Има един друг незасегнат до момента въпрос, а именно да се предвиди формула, сходна с тази за свръхкредитите. Става въпрос за отрицателен кредит за превозните средства с много емисии. Въпросът е да се внесе баланс с свръхкредитите. Опасността в това да имаме само една система от свръхкредити е, че производителите могат да бъдат изкожени да произвеждат все повече превозни средства с високи емисии, защото получават свръхкредити за превозните средства с по-низки емисии. И мисля, че въпросът тук е по-скоро философско естество между тези, които смятат, че автомобилостроителството има потенциал за иновации и че може да се движи с по-бързи темпове, когато се поставят съответните изисквания. Почти всеки ден с почуда установяваме, че съвсем обикновени семейни автомобили с тех, стандартни технологии отговарят на все по-низки прагови стойности и горни граници на емисиите. Аз смятам, че автомобилостроенето има потенциала да предприеме допълнителна крачка напред. И освен това, ние сме длъжни да подкрепяме новаторството, защото именно там се крие бъдещето на работните места в Европа. В САЩ, например, е, с 5% намалява на годишна база количеството емисии. Последното, което ни трябва е да изоставаме от САЩ. Ето защо. Ние не трябва да позволяваме на автомобилостроението да се чувства прекалено удобно. Нали, човек е изкушен да запази статуквото в момента. Това не е добър подход. Трябва да насърчим този сектор да тръгне по-бързо по пъти към новаторството. Например, съвсем възможно е да говорим за свръхкредити за 50 грама, а не за намаление с 50 на 100. Защото с един такъв свръхкредит за 50 грама ние насърчаваме нови технологии, електрическите автомобили, автомобилите с горивни клетки. Ето за тях трябва да се дават бонуси, за да може автомобилостроението да получи необходимият стимул и мотивация. Относно правното основание, наистина околната среда ръководи нашите усилия. Климатичните промени са основният е, фактор, така че правното основание следва да се остане околната среда. Що се отнася до грамовете въглероден диоксид, мисля, че трябва да се стремим към по-низки стоености – сега няма да разглеждам всичките дати и цифри, но мисля, че амбицията е ключовата дума, на която трябва да почиват нашите усилия. Хубаво е да се каже, че малкият бизнес иска от нас да има строги цели. Федерацията на малкия бизнес в Великобритания е напълно ясна по въпроса. Търговските превозни средства трябва да генерират по-низки емисии. Това не трябва да го забравяме, когато разглеждаме тези изменения. Същото въжи и по въпроса за санкциите. 120 грама е, е нивото, което ще даде вероятно повече стимули за производителите да променят подхода си. Те не трябва да гледат на цялата тази система като нещо досадно, което ни им пречи да запазят е, статуквото. По въпроса за санкциите, дали те да са фиксирани или диференцирани, това е друг въпрос, който те първо може да бъде обсъден. Много е важно да се дадем сметка, че е, се нуждаем от по-бърз, по-задълбочен подход в този сектор в дългосрочен план. Господин Ланген спомена за компромисни изменения. Аз не съм видяла текста на тези изменения. Надявам се да се запозная с тях. Хубаво е да се разгледа този въпрос на заседанието на докладчиците в Сянка. Надявам се, че господин Ланген ще присъства там, за да каже в кои области е готов да направи отстъпки, за да намерим компромисен вариант. Благодаря. Шато. Благодаря. Сега господин Шато. Благодаря. Искам да благодаря на докладчика за представянето на доклада. Онова, което ще кажа, е свързано с казаното от госпожа Хол. По отношение на съдържанието, имам една молба, тъй като докладчика ще се среща с докладчиците в сянка за да обсъди своите предложения за компромис. В страни от въпросите от чисто технически характер си мисля, че днес сме изправени пред една конкретна ситуация в областта на екологията, економиката и социалния живот. Имаме два варианта пред себе си. Първият вариант е да защитим компаниите, така както те искат от нас, поне най-големите – защо се разграничаваме от Америка, където много от членовете на Конгреса подкрепиха искането за даване на дерогации за компаниите от страна на държавата. Говоря за General Motors, например – Погледнете автомобилната индустрия. Има нулева капитализация на фондовата борса за General Motors. Това е една от най-големите американски компании. Това е единия вариант пред нас. Има и още един вариант. Да кажем, че ако има едно споразумение за свободна търговия с Корея, например, и след време се стигне до увеличение на цените на енергийните ресурси, което ще стане неизбежно, ние ще се изправим пред едно много трудно положение. Така че компаниите трябва да мислят за развитието си в дългосрочен план. Трябва да вземем решение да изберем един от двата варианта. Или избираме първия вариант, за който говорих, или налагаме по-амбициозни правила и разпоредби. По едно време имаше един дебат в Европейския парламент относно личните автомобили. Онова, което казахме, че няма как да бъде възможно за автомобилната индустрия, се оказа възможно. Те се справиха доста добре. Сега по отношение на леките търговски превозни средства трябва да окажем по-голям натиск, те трябва да действат по-бързо. Мисля, че трябва да имаме 175 грама до 2014 година. Трябва да имаме по-амбициозни цели, трябва да поемем своята отговорност и да гарантираме, че автомобилната индустрия проявява достатъчна доза амбиция и зачита както потребители техните интереси, така и околната среда. Благодаря. Госпожа Форд. Благодаря. Съгласна съм с много голяма част от казаното и не завиждам на докладчика. Пред него има много трудна задача за очертаване на цялостните цели има много различни мнения, не само в тази комисия, ами и в комисията по околна среда. Благодаря на госпожа Хол за направените коментари относно иновациите. Моите изменения са изменения 18 80 и 85 става въпрос за отношението между ограничителите на скоростта и въглеродния диоксид. Съгласна съм с коментарите, направени по отношение на разходите за гориво. Когато разговарям с е, компанията и най-вече с малките и средните предприятия, е, те се притесняват относно разходите и повишаващите се цени. Когато говоря с е, тези хора, те казват, че ако си сложат ограничител на скоростта и по този начин намалят сметката си за гориво, те трябва да получават някакво поощрение заради това. Мисля, че ако имаме ограничителна скоростта или някакво друго нововведение, което да се инсталира и по този начин да се намали потреблението на горива, трябва да има някакъв вид окоръжаваща мярка. По този начин и потребителя ще бъде окоръжен да купи, например, един ван, леко отварен автомобил, който има такъв а, ограничител на скоростта, което пък ще води до по-малко емисии. Това са евентуални начини за действие. Може да има и някои други е, начини, по които да дадем е, тласък на индустрията. Благодаря, госпожа Форд. Госпожа Ван Бремт е наред. Благодаря. Благодаря ви и благодаря най-вече на докладчика който изложи по един много ясен и прегледен начин групите изменения. Надяваме се, че ще се вземат правилните решения е, и в комисията МВ, и в пленарна зала. В тази връзка ще задам следния въпрос на Голарчик. Говори се за компромисни изменения. Предполагам, че компромисите са дело на нашата комисия. И е, са договорени вече и с комисията ЕНВИ, Така че е, става дума за компромиси на политическите групи. Освен това, във връзка с казаното от колегите преди мен, би трябвало да разглеждаме нещата е, в рамките на общата дискусия за опазване на околната среда, за защита климатичните промени, е, естествено и е, на фана на целите ни по отношение на технологиите. Би трябвало естествено да бъдем амбициозни, да определяме цели, които да задаваме на е, автомобилостроенето на съответния отрасъл. Ние обикновено не правим това, което в момента се предлага, именно да залагаме по-низки стойности от предложението на комисията. Комисията обикновенно се отнася реалистично към въпросите, а парламентът като че ли се опитва да завиши така да се каже, целите и стандартите. А в случая наблюдаваме нещо което върви по-долу в посока надолу от е, нивото заложено от комисията. Така че по отношение на някои от стойностите се питам дали наистина не трябва да останем все пак на равнището, определено от комисията и, е, и по отношение на ограниченията на скоростта, наистина те са от, националните, от компетенциите на националните държави. Благодаря, казва председателята. Сега да дадем думата на представителя на комисията. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Ланген, за това толкова подробно обобщение на огромния брой изменения трябва да призная, че текста на измененията е най-малкото сложен. И аз искам да видя какви са компромисните изменения, искам да разбера какъв е този компромис, който ще се постигне между различните факти, цифри и идеи, защото чак тогава ще можем да имаме представа за цялостния пакет, който се предлага. Присъединявам се към казаното от голяма част от ораторите. Имаме нужда от амбициозно предложение. Трябва това предложение е достатъчно амбициозно, спрямо индустрията. Изправени сме пред сериозни предизвикателства, тъй като има постоянно увеличаване на емисиите на въглероден диоксид от транспортния сектор и сега имаме шанс да ограничим нещата, да въведем контрол, така че трябва да имаме задължително краткосрочна и дългосрочна цел. Тези цифри в предложението на комисията се основават на консултации с индустрията, на оценка на въздействието и затова считаме, че те са реалистични. Още нещо в допълнение към казаното от ораторите и във връзка с стратегията на Европейския съюз за 2020. Иновацията и екологията са нещо много важно. Намаляването на емисиите може да се постигне чрез ниво на регулация и чрез иновации. По този начин ще се даде тласък и на иновациите. Има притеснение относно свръхкредитите. В предложението се лансира идеята за свръхкредити, ако се пуснат на пазара превозни средства, които излучват емисии по-малко от 50 грама. Ако можем да пуснем в града, например, един такъв ван, може да е, се е, постигне нещо добро. Разбирам, че във Франция френските производители се опитват да направят нещо подобно. Мисля, че 50-те грама обаче са нещо много по-добро и по-разумно, отколкото 50%. Идеята за електрическите ванове в рамките на градовете плюс е, зелените обществени поръчки ще доведе до постигане на целта в дългосрочен план. В заключение искам да кажа, че трябва да имаме амбициозно предложение, амбициозни цели, както по отношение на емисиите, така и по отношение на сроковете. Освен това трябва да се окоръжат и насърчат иновациите в автомобилната индустрия и аз очаквам с нетърпение да видя окончателните компромисни изменения и очаквам с нетърпение и гласуването в рамките на комисията. Благодаря ви. Е, ще се извиня на госпожа Меркенс. Не, не съм видял, че желая да вземе думата. 30 секунди. Благодаря на всички оратори. До сега аз съм съгласна с казаното до тук, стига то да е достатъчно амбициозно по отношение на технологията и аргумента за това, че технологиите не са готови. Искам да кажа, че когато имаме необходимата нормативна и политическа рамка, то и технологиите ще бъдат готови. Мисля, че трябва да сме по-амбициозни, както каза комисията. Трябва да сме по-амбициозни, отколкото комисията. Ако имаме ограничителна скоростта до 100 км, това води до 67% ефективност. Целият аргумент за заетостта в ситуации на криза тук ще се създадат, ще се генерират нови работни места и ние трябва, разбира се, да подкрепяме работната сила, но трябва да подкрепяме и началото на тази нова епоха в технологиите, свързани с автомобилите, така че не трябва да се отслабва амбицията, както каза комисията. Аз бих казала, нека да въведем смели нови иновации във всяка една сфера. Докладчика. Комисията внася предложения и обикновено насърчава парламента да бъде по-амбициозен от комисията. Това е странен подход. Обикновено очаквам от комисията да поддържа своите предложения. Така че струва ми се странно това искане ние да поставим по-амбициозни цели от тези на комисията. Благодаря на колегите за това, че пожелаха а, модифицирано излагане на проблемите. Трябва не само да насърчаваме индустрията, трябва да задаваме изпълними задачи на индустрията, като целта естествено е намаляване на емисиите на CO2. Мнозинството от вас подкрепиха идеята за един преходен период, за едно постепенно налагане на по-високи стандарти. Сега, по отношение на свръхкредитите, дали 50 грама или 50% можем да продължим да спорим. 50% съм включил в компромиса. Става дума не само за така, лекотоварни автомобили. Става дума изобщо за товарни автомобили до 5 тона. А що се отнася до електродвигателите в рамките на товарното автомобилостроене, това е съвсем друга тема и ако имаме шанс, естествено, да въведем и за тях същите стандарти, ще го направим. Господин Жадо, също и други колеги попитаха, що за компромиси са това. Става дума за компромиси, които аз съм внесъл и които се опитват да обобщат, така да се каже, основните моменти в тези 290 изменения, които са внесели до момента. До края на, годи... на месеца беше предвидено да обсъдим тези изменения на двустранна основа с Енви, но доколкото е възможно и в по-широк кръг. Що се отнася до ограниченията, Искам да посоча на госпожа Ван Рент, че аз в никакъв случай не съм настоявал за ограничение на скоростта. Ако това е така излязло на вашия език, тогава ще помоля преводачите да коригират превода. Но при всички положения се надявам, че ние ще постигнем един разумен компромис е, който ще ни позволи да постигнем целите си. На 7 април е следващата дискусия. Не, извинявайте. 7 е, април, естествено, е, вече е в миналото. На 24 юни, след това ще обсъдим още веднъж темата. Най-вероятно Енви ще обсъжда доклада през юли и ще видим по-нататък. Е, с това приключихме всъщност тази част от нашето заседание. Сега ще помоля господин Кастилио да поеме председателстването на следващата част от заседанието. Please, colleagues. Уважаеми колеги, моля ви да запазите тишина. Vamos a iniciar... Добър ден, госпожи и господа. Започваме дебата с заместник председателя на комисията Нели Круз, отговарящ за програмата за цифровите технологии. Тя ще представи цифровия дневен ред за Европа, изготвен от комисията. Знаем какво се казва в този текст, но тя ще направи представене. По този начин тя ще изпълни своето обещание да представи текста максимално бързо пред нашата комисия. Това е една от най-важните стратегически цели, която е част от Европа в 2020 година. Това е инструмент, който има голям потенциал за създаване на конкурентоспособност и за растеж в европейската економика. Имате думата, госпожо заместник председател. Благодаря ви, че сте тук. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа депутати, изпълнявам наистина е, обещание, което дадох самото начало. Колкото по-скоро, толкова по-добре е да ви дам информация за програмата за цифровизация. Предложението на комисията в това отношение, както знаете, бе прието на 19 май. То е първият основен компонент от стратегията на Европейския съюз за 2020. и то бе факт, само три месеца откакто встъпи в длъжност е, комисията на Барозо. Искам да ви благодаря сърдечно на вас за полезният и ценен принос, който дадохте, особено вашия член в комисията, мадам Пилар Кастилио и докладчиците в Сянка, Адина Фалем, Ивайло Калфин и Филип Ламбер. В доклада са намерили място много от компонентите на програмата за цифровизация. И мисля, че това е показателно как мисли вашата как мисли комисията. Мисля, че се движим в една и съща посока, имаме едни и същи проблеми и предизвикателства. Пределно ясно е, че имаме един общ интерес да се подобри животът на гражданите в Европа и именно тук програмата за цифровизация може да свърши много работа. Тази програма разглежда 7 проблемни области с съответните решения. Липсата на оперативна съвместимост, все повече киберпрестъпления – липса на инвестиции в мрежата, недостатъчни научно-развойна дейност, липса на грамотност и умения, пропуснати възможности за справяне с обществени предизвикателства, С ваше позволение искам да навляза в по-големи подробности по всеки един от компонентите. На първо място – жизнеспособен пазар на цифрови технологии – Дигиталните стоки и услуги могат да бъдат починени на един същ ред във всички държави членки. Това е много ключов елемент. Трябва да открием достъпа до съдържанието, да се опрости лицензионният режим за, права, за авторски права, да се предвиди и трансграничен лицензионен режим – Трябва да завършим също така и единната европейска платежна зона, СЕПА. Предлагам да се преразгледа и директивата за електронния подпис, която ще послужи за нормативна уредба на оперативната съвместимост и взаимното признаване на електронната идентификация, автентикация и подписи. Вторият компонент – оперативната съвместимост и стандарти. Има редица слабости при определенето на стандарти, обществените поръчки, съгласуването между държавните органи. Поради това именно се нуждаем от по-добри стандарти в Европейския съюз. За тази цел ще преразгледаме европейската политика за стандартизация, ще предложим правни мерки, за оперативната съвместимост на информационните и комуникационни технологии до 2020, за да може да се разработят стандарти в областта. Ще насърчаваме оперативната съвместимост. Вече през 2010 година приехме Европейска стратегия за оперативна съвместимост и Европейска рамка за оперативна съвместимост. Третият компонент – сигурност и доверие. Госпожо председател, гражданите ни няма да посрещнат с отворени обятия технологии, на които не вярват. За да могат Европейски да чувстват по-безопасни и сигурни онлайн, трябва да се справим с заплахите, например кибер, атентати, ат, нападенията, измамите по интернет. Тук носим обща отговорност. Отговорността се носи от физическите лица, държавните предприятия, частният сектор, по-отделно и солидарно. Комисията през септември ще внесе проект за модернизация на Европейската мрежа и Агенция за сигурност на информацията с правни мерки за борба с измамите по интернет и престъпленията. Надяваме се, че с с законодателя ще се споразумеем по преработеният проект на ЕНИСА. Комисията също така следи и хода на новите технологии, услуги и въздействието им върху информацията и обществото. Ще видим дали не е необходимо приемането на политика, която да не се ограничава само до законодателни мерки. Комуникацията ще се разработи съобщение за доверието и, и неприкосновеността на личността по-късно през годината. Четвъртият компонент – бърз и супер бърз достъп до интернет. Широколентова интернет връзка до всички за 2013. Това се остава целта в европейски план по отношение на цифровите технологии. Трябва да гарантираме пълно покритие на широколентовия достъп, скоростта да се увеличи постепенно до 30 мегабита на секунда и повече и да трябва да Имаме и супер бърза връзка с над 100 мегабита в секунда. Съобщението за широколентовият е, достъп, което ще бъде прието по-късно през годината, ще послужи за обща рамка на тези стандарти. Това ще е много важен елемент. Също така ще предложим доста амбициозна програма за частотния спектър в Европейския съюз след опускарския сезон. Основен елемент в програмата ще бъдат политическите приоритети до 2015 година. Ще се поставят ясни цели, които може да изискват и съответни мерки по прилагането. С допитване до вас, държавите членки, заинтересованите страни, включително и на срещата на върха. През март месец, организиран с Европейския парламент, ние получихме достатъчно материал за размисъл. Що се отнася до самото съдържание на предложението, мога да ви кажа, че комисията е за по-ефикасно и гъвково използване на частотния спектър. Надявам се, че са законодателите с помощта на комисията ще намерят разумно решение, за политическите приоритети до 2015 и ще поставят ясни цели. Препоръката за достъп от следващото доколение ще даде насоки за националните регулаторни органи, ще насърчи инвестициите в сферата. Надявам се, че вие ще приемете тези предложения и ще приемете нашата теза, че в основа на всичко стои интересът на потребителя. Петият компонент – да се засилят ресурсите и иновациите в сектора на информационните и комуникационните технологии. Както знаете, недостатъчен е броят на инвестициите, фрагментирани са усилията в Европа, не се реализира пълният творчески потенциал на малки и средният бизнес на научните кръгове. Искаме научните усилия да се пренасочат в новаторска дейност, основаваща се на пазара. В това отношение комисията ще представи основна инициатива през 2010 година за иновациите, която ще се оглавява от колегата в отговарящ за научно-развойната дейност. Комисията вече е поставила някои основни цели за информационните и комуникационни технологии – трябва да търсим по-голям дял на частния сектор в инвестициите, да засилим и задълбочим сътрудничество сътрудничеството с държавите членки, за да се отвоят годишните държавни разходи за ИКТ до 11 милиарда евро до 2020 година. Също така ще предложим и мерки за по лег по-бърз достъп за малки и среден бизнес и младите научни работници до фондовете на Европейския съюз за научно-развойна дейност. Шестият елемент – дигиталната грамотност, умения, включването. Не можем да приемем, че липсата на умения продължава да е пречка пред достъпа до економиката и до социалния и културния потенциал на ИКТ. Това е неприемливо. Независимо от отчетеният напредък, 30 на 100 от европейските граждани все още не са използвали интернет нито веднъж. В Европа има недостиг на умения, което може да стигне до 700 000 работни места в сектора от 2015 година. За да преодолеем проблема, се нуждаем от по-добре насочени инвестиции в Европейският съюз. Затова и предлагаме дигиталната грамотност и компетентности да залегнат като приоритет е, следващият регламент за социалния фонд. Седмият елемент. Ползите от ИКТ за европейското общество. Има много пропуснати възможности за решаване на проблемите в обществото, като климатичните изменения, застаряващото население и така нататък. Списъка е дълъг. Нека да ви припомня някои от основните мерки. ИКТ за околна среда. Секторът ИКТ може да е основен партньор за подобряването на енергийната ефективност и намаляването на емисиите парникови газове. Ще видим дали не са прияти общи методологии за измерване на методологиите. Ако имате, е, на емисиите. Ако има такива прияти мерки. Ние ще предприемем свои мерки от своя страна, като искаме да се подобрят умните, интелигентни мрежи в Европейския съюз електронното управление. Трябва да имаме достъп до публичните услуги в трансграничен план. За тази цел ще приемем нов план за действие през 2010 година за решаване на основните проблеми през следните 5 години. Оперативната съвместимост на единния пазар, услуги, които са насочени към потребителя. В контекста на епохата на ИКТ, също така с държавите членки се опитваме да осигурим една подобрена среда за живот, за интелигентна заобикаляща среда. Започнахме междинна оценка на програмата, за да видим каква е равносметката до момента. Ще се отчетем в края на годината пред вас и пред съвета. Сигурна съм, забелязали сте, че много от компонентите на програмата за цифровизация имат съществен международен аспект. Напредък може да бъде постигнат само в глобално равнище. Ние ще продължаваме да насърчаваме доброто управление на интернет с възможно колкото се може по-открит, всеобхватен подход. Ще продължи и форума за управление на интернет. Това ще е много важен компонент. Радвам се, че колегата Соса Вагнер е включил това в доклада си и господин Вагнер също е отразил това. През идните седмици надявам се, че ще са ясни участници на следващото заседание на интернет форума в Вилнюс през септември. Се надявам той да постигне успех подобна сложна, амбициозна програма, като тази, която очертах, изисква ефикасно прилагане, ефикасна структура за управление. И вие, сигурна съм, че ще възприемете един критичен подход към структурата. Председателят на комисията създаде група от комисари за програмата за цифровизация. Аз съм председател на тази група. Групата ще се сътрудничи тясно с държавите членки, за да направи така, че да се предприемат адекватни съответни мерки на национално равнище. Разчитаме и на вас на парламента и на всички заинтересовани страни. Ще измерваме и постигнатият напредък по изпълнението на програмата с годишни карти за резултати и с годишно общо събрание за програмата за цифровизация, на което ще присъстват заинтересовани страни парламента, за да обсъждаме резултатите. И накрая, в съответствие с стратегията за управление за 2020 година, ще изготвяме годишен доклад за напредък, който ще се внася в Европейският съвет. Очаквам да се сътрудничим с, с вас, за да реализираме програмата за цифровизация и да постигнем резултати. Относно работната ни програма, знам, че поемаме известен риск с прекалената натовареност на програмата – аз вече засегнах някои от въпросите, свързани с изпълнението на преработеният пакет за далекосъобщенията. Ще изготвя междинен доклад за развоят на събитията в роуминга. Нещо, което обещахме, когато се прие вторият регламент за роуминг, паднаха цените за гласовите услуги, за кратките съобщения. Друг важен за вас и за мен въпрос е неутралността. Новите съобщения за електронните правила за електронните съобщения вече дават необходимата рамка, която бе очертана в дебата за неутралност на мрежата. Не трябва да прибързваме, трябва обстойно да анализираме евентуалните проблеми, ако има такива. Тук, например, говоря за превъзприемането на обща дефиниция за неутралност на мрежата – Не можем да решим проблема без да имаме и ясна дефиниция. В това отношение допитването до обществото ще започне преди отпускарският сезон, за да видим дали не е необходима допълнителна намеса на регулаторните органи. Така или иначе искам да повторя основните принципи, от които ще се ръководя. Номер едно – свобода на изразяването. В това съмнение няма. Прозрачност. Не може да се преговаря по този въпрос. Трето – Инвестиции в ефикасни и открити мрежи. 4. Не трябва да се управлява трафика по такъв начин, че да се дискриминира между конкурентите. Пето, трябва да насърчаваме иновациите и възможностите за разработване на ефикасни бизнес модели. Моите служби анализират и резултатите от общественото допитване за универсалните повърхностни принципи. Това, както знаете, е свързано с пакета за далеко съобщенията от 2009. Основният въпрос е дали разпоредбите на Европейският съюз за универсалните услуги имат, играят роля за изпълнението на целта за широколентовия достъп до интернет. Приключ... Допитването до... приключи на 7 май. Резултатите са на лице онлайн на интернет страницата на съответната генерална дирекция. В момента извършваме анализ. Искам ясно да подчертая, че нямам за сега крайна позиция по въпроса. Сегашното начинание не може да се разглежда по-отделно от политически, економически и финансови фактори. Искам да подчертая това. То трябва да се разглежда комплексно, като цяло от едно общо, като част от едно общо цяло. Това въжи и за цялата програма за цифровизация. Тя е свързана с всяка една нишка на обществото и това трябва да бъде взето предвид. Сложните въпроси в момента трябва да се обсъдят в контекста на пакета за далекосъобщението от 2009, Европейската стратегия за 2020 и програмата за цифровизацията, разбира се. Планирам да внеса съобщение през есента с информация за окончателните резултати от допитването, политическите варианти, възможните бъдещи стъпки – ако е хубаво да се внесат законодателни проекти за изменение на директивата за универсалните услуги, това ще бъде взето предвид, но момента не е дошъл за това все още. Прекалено рано е. Тази сутрин имаше заседание на съвета по далекосъобщения. Нека да ви запознаем с резултатите от неговата работа. Министрите приеха заключение на съвета за програмата за цифровизация в Европа единодушно. приеха основните приоритети, които очертах в предложението. Обърнато бе внимание на държавните и правителствени ръководители, на значението на програмата за цифровизация, за економиката и обществото в Европейския съюз, за да може да бъдат обсъдени по време на дискусиите на, на съвета, посветени на стратегията за 2020. Изтъкната бе необходимостта от съгласуване на национално и европейско равнище за реализацията на програмата за цифровизация. На този съвет с приемането на програмата за цифровизация имах възможност да си изградя връзки с министрите, с държавите членки, защото ние сами по себе си не можем да реализираме програмата. Именно те, държавите членки, трябва да стигнат до край по пътя, който очертаха тази сутрин. Бяха обменени интересни мнения по въпроса как да се осигури проста и достъпна информация за правата на гражданите, когато използват електронни съобщения, за да се стимулира доверието на потребителя в интернет. За около 15 на 100 проблем представлява доверието. Потребители трябва да имат доверие в онлайн услугите, за да могат те да се реализират. Тази сутрин бе потвърдена номинацията на Берег, която бе направена в Рига. Приветствам решението на латвийското правителство, което направи доста хубава оферта, не само от гледна точка на местонахождението, има осигурени добри помещения с добър софтуер и инфраструктура. Така че наистина са положени основията за едно хубаво бъдеще на Берег. На заседанията в Брюксел латвийското правителство обяви, че ще се покрижи за залите и за помещенията. И мисля, че това е добро начало на Берег. Латвийските власти изпълниха дадените от тях обещания. Искам да се възползвам от възможността да ви кажа, че управителният комитет на Берег проведе втория кръг интервюта за подбор на административен директор на службата Берег. Андо Рейман, едно лице от Естония, ще дойде тук при ваша покана да се представи, да ви даде повече информация за опита до момента, който е натрупал и какво смята, че трябва да се направи. И така, Терек е готова за работа. Готови сме да окажем съдействие от своя страна. Много има за правене. с всичко това, което казах за 2010, може да сте сигурни, че ще чукам често на вашата врата и ще искам да ми дадете възможност да обясня какво правим. Между другото, искам да кажа, че е пределно ясно, че програмата за цифровизация е една от най-добрите средства да реализираме нещо, на което се оповаваме и за което обясняваме на европейските граждани. А именно – че по този начин ще решим кризата и че това е добра альтернатива за бъдеще. Тази сутрин дадох визитка на всички министри, на която бях посочила такова картонче. Ето какво смятаме да направим. Това са нашите принципи. Това е възможно най-прозрачното нещо, което мога да направя. Вие също се получите такава карта. Надявам се да не почна в някое време да съжалявам, че съм ви е дала. Eh, querida comisaria, muchísimas gracias por la intervención. Una... Благодаря ви, уважаема госпожо комисар. Това е документ, който очакваме отдавна. Вие ни бяхте обещали, че ще го представите в комисията ИТРОЙ. Всеки път, когато сте наш гост и наш събеседник, сте добре дошла. На практика Може да се каже, че на залата на комисията тук в Европейския парламент е нещо като ваш втори дом. И така виждам, че списъка на записалите се за изказване е много дълъг, 15 за сега. И се обаждат още колеги. Станаха 16. Ако нямате нищо против, ще приключим с списъка, така че бързо се обаждайте, ако имате желание на всяка цена да вземете думата. И така, приключваме с 16-тият поред. Ще разделим въпросите и коментарите на три групи. Първо пет е, е, изказвания, след това ще ви дадем е, право на отговор, след това още пет и накрая шест. Аз също ще си позволя да се изкажа, но в качеството си на депутат, а не на колега, който председателства това заседание. Още повече, че съм докладчик по темата програма за цифровизация в Европейския парламент. след всичко, което чухме е, от страна на комисията, можем да го наречем предложение или по-скоро визия за по-нататъчните стъпки е, в посока към е, цифрово общество в Европа. Остановяваме, че има синергия с това, което парламентът вече гласува на 5 май – и с всичко това, което се разработва и от Испанското председателство, но и от Шведското председателство, което бе особено активно в тази област. Вече идва време да се действа. Така че дискусиите по а, същество, какво трябва да се съдържа в а, този дневен ред а, за цифрови технологии в Европа са приключили и идва време да започнем да действаме. Ще посоча няколко момента, които и вие споменахте, които за мен са особено важни. Много важно е пакетът е, в областта на далекосъобщенията да бъде прият и да влезе в действие колкото е възможно по-бързо. Той е основата, това е предпоставката за развитието в областта на цифровите технологии. Без този пакет е, дневният ред за цифровите технологии ще се сблъсква с проблеми. Особено наложително е да се спази и графикът е, за изпълнение на отделните етапи по отношение на програмата за цифрови технологии, така както я представихте. Ние очакваме вече от е, доста време началото на активните действия и не би трябвало да губим време Естествено, че комисията има за задача да работи по всички аспекти. В тази връзка ще спомена нещо, което е известно, но ще напомня само, че съдържанието по отношение на мрежите трябва да се реализира, да кажем, неутралност на мрежите, съвместно председателство или управление, когато става дума за общи мрежи, но подчертавам необходимостта от неутралност на мрежите. Всички принципи, които ще въжат за пакета Телеком за далекосъобщенията ще въжат и за неутралността на мрежите. И едно последно изречение, за да можем да реализираме всичко това, което се предвижда по отношение на цифровите технологии, е важно не само комисарят е, Нели Круз да работи в тази посока, но и останалите комисари и свързаните с този проблем генерални дирекции на комисията да работят активно в същата посока, да кажем, е, генерална дирекция конкуренция, генерална дирекция вътрешен пазар и е, отговорните комисари. Ще спомена и защитата на потребителите. Ако не се започне с своевременни инициативи, ще се появят отново проблеми. Така че би трябвало да разработим един цялостен пакет и да гледаме на всичко това, което наричаме дневен ред за цифрови технологии в Европа, като на цялостен пакет. Всичко това естествено е много интересно, защото вие, госпожо комисар, можете по този начин да заемете на лидерска позиция в рамките на комисията и е, да насърчите всички е, засегнати дирекции, отдели, ресори в комисията да действат колкото е възможно по-активно, по-бързо. Мога да ви уверя, че е, ще разчитате и в бъдеще и ще получавате подкрепа от страна на парламента. Господин Целер. Вие споменахте, че е, има ключови теми е, в рамките на цифровите технологии. През тази година е, работим по доклада на ЕНИСА. Агенцията в момента е, се намира в Крит, на остров Крит все още не можем да говорим за така, международна дейност на агенцията. Американците е, желаят да инвестират 1 е, милиард е, е, долара в сигурността на интернет. За тази година само са предвидили 300 хиляди долара. Миналата година имахме посетители от Америка. И е, компетентните органи в е, САЩ биха желали да се споразумеят да, и преди това да проведат естествено консултации с съответните европейски органи. Ако ние наистина желаем е, да застанем на равна нога на масата на консултациите или на преговорите с американците, би трябвало да имаме една е, международно призната агенция. Така че правният акт за ЕНИСА, макар и в проект, би трябвало да създаде условията за международно признание, за международна дейност на ЕНИСА. По отношение на програмата за изследвания в областта на сигурността, се предвиждат 50 или най-малкото 30 милиона, може би и повече от 50 милиона за е, кибер е, електрониката. Така че в рамките на цифровите технологии е, темата сигурност би трябвало да заеме едно централно място комисията би трябвало да разработи съответната концепция и да помисли за институционалната роля на ЕНИСА в бъдеще. Uh, la señora Trotman, por favor. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Madame la Commissaire, merci de venir. Euh, Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо комисар, за това, че сте наш гост и обсъждате цифровизацията с нас. Имам няколко конкретни въпроса. Първо, позволете ми да подкрепя важността на оперативната съвместимост, за която и вие говорихте по отношение на откритите стандарти, искам да кажа, че в междинния вариант на съобщението се говори за безплатен софтуер като част от Европейската стратегия за цифровизация в един по-нов вариант на документа обаче този елемент не присъства, искам да попитам защо има такава промяна. По отношение на стандартите, които не са свързани с софтуера, а с технологиите, замяната на радиосигналите с така наречения техни флоу, как може да отстъпим тази територия на технологии, които идват извън Европа, защо се отказват е, от насърчаването на нашите собствени технологии. Трябва да има инвестиции в технологиите, но после трябва да има и пазар за тези технологии. Освен това, по отношение на пазарните иновации и производството. В цифровия дневен ред не се казва нищо за производството на терминали и на системи. Какво ще кажете за развитието на така нареченото второ ниво на предоставяне на доставки и онова, което по-късно ще стане ниво 3, какво смятате за средствата за постигане на преобразуване на далеко съобщителните услуги? Как смятате, че трябва да стане това с оглед на проблемите в държавите членки? И накрая, миналата година имахме съобщение за инвестициите в конкретни технологии Бихте ли ни казали кога ще се случи всичко това? Не е необходимо само да излезем от а, економическата криза. Трябва да засилим нашата дейност, защото а, на карта са заложени много сериозни економически интереси. Рюбик. Благодаря, госпожа комисар. В е, точка втора е, сте записали, е, че разликата между националните тарифи може да варира между 0 и 215. Да, 2015 година е дълъг. Така, до 2015 година ни делят 5-6 години, така че като имаме предвид е, всички параметри, които се предвиждат за интернет до тогава, до 100 е, мегабайта е, в секунда, широколентов интернет с висока мощност, висока скорост и така нататък, се предвижда за Същия този период е, една тарифа от 19 евро и също времено ние предвиждаме доста сериозни намаления за тези услуги. Ако вземем тарифата от 19 евро, една секунда излиза, че ще струва 1900 евро. Би било интересно как ще реагира и, и телекомуникационните компании, и гражданите, и потребителите. Особено когато става дума за 800 мегахерц цовите мрежи, за широколентовите мрежи, това наистина ще бъде едно значително повишение на услугата. Освен това, по отношение на инвестициите, бих искал да ви попитам, ще се предвидят ли стимули за националните държави? В случаите, в които предлагат, да кажем, различни форми на а, приватизация на националните компании, да кажем, в рамките на публично-частните партньорства и а, може би и други форми, които ще насърчат развитието в тази област. Сега господин Ламберт, извинете, като последен от първата група. Благодаря, госпожо комисар. Всъщност, председателя Барозо трябваше да ви възложи доклада за бъдещето на единния пазар, защото като видя онова, което сте направила вие, в сравнение с доклада на господин Монти, вие проявявате много по-голяма доза амбиция. По отношение на цифровизацията, вашата гледна точка е амбициозна и доста всеобхватна. обхватна Първият ми коментар е, че вие гледате на информационните и комуникационните технологии не само като на технологии, а като на инструмент за намиране на решение и затова смятам, че Европа трябва да бъде ръководеща в а, индустриалната революция. На второ място, нещо за което говори Катрин, безплатният софтуер изчезна от последния вариант на документа, но факта, че все още се опитваме да постигнем отворени стандарти е нещо изключително важно, ако искаме да успеем. И накрая, факта, че определяте крайни срокове е нещо изключително важно. Не става въпрос само за празни думи. Искате да постигнете нещо конкретно. Е, подкрепяме тези три неща. Сега, три коментара, които искам да направя, свързани с някои притеснения. На първо място има мултиплициране на целите, те се увеличават твърде много и ви приканвам да не губите от погледа си основните неща, които искаме да постигнем. Не искаме да се срещнем отново след няколко години и да видим, че много малко от важните неща са постигнати. На второ място нещо, което спомена Пилар относно необходимостта да се подкрепят целите от други комисари, защото много от целите, които поставяте, попадат в правомощията на други комисари. Затова се мисля, че комисара Куин, Поточник и Хедегор трябва да станат част от вашата група за постигане на целите по цифровизацията, защото последните двама комисари, които казах, май получават повече, отколкото дават и трябва да бъдат включени. И накрая, нещо, което ме притеснява, уважаеми колеги, става въпрос за една възможност, но и за една евентуална заплаха. Знаем, че преди да удари кризата, имахме недостиг на квалифицирана работна ръка в рамките на ИКТ. Ако искаме цифровия дневен ред да се превърне в реалност, ще имаме нужда между 3000 и 7000 допълнителни професионалист в тази област. Значи, Имаме криза, но в тази ситуация на криза трябва да засилим нашите усилия за набиране на такива специалисти, защото в този сектор се дават и добри пари. Само, че тези хора не могат да се появят така от нищото, така че трябва да се положат конкретни усилия и накрая не трябва да бъдем самодоволни. Ако погледнете парите, които се и инвестират в САЩ, например, 87 милиарда в сравнение с 37 милиарда в Европа. Ако погледнете е, девете е, водещи компании в сектора на ИКТ в света, ще видите, че има само една европейска сред тях. Просто няма как да се справим с такива постижения, без да имаме световни шампиони в тази област, няма как да постигнем целите на цифровизацията. Вие се справихте за 3 месеца с вашата част от очертаването на цифровизацията и процеса на цифровизация. Трябва да ви поздравим за това. Мисля си, че трябва да ви поздравим. Както казах, вървите в правилната посока. Благодаря ви. Е, госпожо комисар, вие сте наред за отговори. Благодаря. Благодаря за конструктивните бележки, за критиката, за въпросите. Искам да кажа, че много добре знам, че този портфейл е, е хоризонтален и обхваща и другите 26 колеги. Когато говоря за председателя, Имаме нужда един от друг и се подкрепяме. За другите 25 колеги комисари обаче трябва да ги убедим, че в крайна сметка става въпрос за взаимна изгода. Твърде съм стара, за да се занимавам със собствената си слава. Това ще бъде за следващия ми живот. Онова, от което се интересуваме, което беше споменато от част от вас, е да се изпълнят целите. Не става въпрос за това, че имаме време. Всъщност, или сега ще действаме, или никога няма да успеем да постигнем начертаните цели. Това беше и ръководният ни принцип на мен и на моя екип. Когато работехме, искахме да имаме стратегия, която е ясна, прозрачна, постижима. Не става въпрос за поставяне на невъзможни цели в тази област, така че напълно съм съгласна с вас. и ако трябва да започна първо с уважаемия член на парламента Дел Кастилю, трябва да Говорим за постижими неща. Искам да ви кажа, че не започваме от самото начало. Когато започнахме работата по телекомуникационния пакет, това беше началото. После подехме инициативата за радиочастотния спектър и продължихме така, че знаем в крайна сметка какво трябва да се направи. Знаем какво е заложено на карта и сме достатъчно амбициозни. Знаем в краткосрочен план какво трябва да се направи. Това, което вече се постигна в началото на работата по цифровизацията, е нещо, което обсъдих с а, моите колеги и те ме подкрепят. А, за съжаление, това не е винаги валидно за техните служби, така че много често на самите колеги им се налага да полагат усилия, за да успеем. Аз смятам, че трябва да се приложи съобщението за цифровизацията и цифровия дневен ред максимално бързо. Ще измерваме успеха чрез съответните индекси и таблици Трябва да разгледаме тези резултати подробно и да ги следваме, да предприемаме необходимите мерки. Трябва да включим всички, никой не трябва да се измъква. Много строги трябва да бъдем, когато преценяваме постигнатото. По отношение на неутралността на мрежата, госпожа председателя Дел Кастилио говори по тази тема. Аз а, искам да кажа, че несъмнено съм готова да запазя неутралността на мрежите в Европа. И между другото няма и как да бъде друго яче, защото знаете, че през последните 5 години аз съм една от тези, която се бори за прозрачност, за открит и неутрален характер на интернет. Аз започнах публични консултации по въпроса за неутралността на мрежата. Резултата ще бъде представен през юни. Комисията ще докладва пред вас и пред съвета до края на годината. Аз смятам, че всички действия трябва да са насочени към разрешаването на конкретни проблеми, така че е, ние сме готови да действаме уважаемия член на парламента господин Елер, ще му кажете. Ще му кажете. Нека да не се съмняваме, че това ще стане. Той поговори за нещо изключително интересно. Всъщност е, думата не е уместна. Много е важно да се вземем със сигурността. Когато говорим за мрежи и информационна сигурност, тук отговорността е на плещите на всички. Европейския съюз от правна гледна точка няма изключителни компетенции, за разлика от САЩ, например, но от 2006 година насам ние се обръщаме към всички с самоба да поемат ангажимент, за да се постигне устойчива и ефективна политика на сигурност. Значи става въпрос за това да говорим един с друг. Най-важното за постигането на сигурността е да има сътрудничество и диалог възоснова на партньорството и е, овластяването, управомощяването. Искам да ви задам един въпрос. Готови ли сте вие да засилите вашите усилия по отношение на постигането на цифровия дневен ред. Ние ще предложим редица инициативи и законодателни предложения, за да постигне Европейския съюз начертаното. Не трябва да се преструваме, че сами можем да успеем. По този въпрос всички трябва да работим. Знам за Стохолмската програма, Знам, че трябва да се гарантират е, основните права и достоинството на хората. Това трябва да се комбинира с е, сигурността в Европа и в този контекст е, сигурността на мрежата и борбата с киберпрестъпността са двете страни на една и съща монета за мен. Така че нека заедно да работим, когато става въпрос за сигурността. Ние определено ще положим усилие и ще кажем каква е нашата представа тук. По отношение на мрежата и информационната сигурност, компаниите и отделните граждани с основни действащи лица по отношение на борбата с киберпрестъпността и сигурността. Първо, прилагащите органи държавите членки са тези, които играят важна роля. Сега, госпожа Траутман и госпожи Ламбер ме попитаха защо не се насърчават отворените стандарти. Разбирам онова, което казвате. Знаете всички какво се случи. Аз не искам да се застъпвам тук твърде много за конкретните думи. Искам да говоря за конкретните действия. Важно е да има акт, а, действие и последващи действия. Нашите дейности са насочени към постигането на стандартите, По отношение на информационните и комуникационните технологии искам да кажа, че цифровия дневен ред ще положи много усилия за подобряване на оперативната съвместимост. Вие много добре знаете от последния ми мандат какво правя по отношение на отворените стандарти и оперативната съвместимост. Това е нещо изключително необходимо. Ако вземем, например, стандартите на световната мрежа. Те са отворени за всички. Европа понякога дискриминира и затова се нарушава оперативната съвместимост. Това е в ущърп на всички. искаме да се положат конкретни усилия в тази област. Съгласна съм с важността на индустриалната политика. Госпожа Траутман спрям, справо спомена, че не би трябвало да се колебаем да предприемаме мерки, когато държавите членки не приемат а, необходимите а, мерки Ще направя предложение през есента в тази област. Надявам се, че всички ще чуят моето послание. Когато говорим за достъпа от следващото поколение, някои заинтересовани страни искат да има колкото се може по-малко регулация. Аз не съм за регулацията, защото трябва да има регулация. Аз съм за регулация, когато има смисъл от нея Аз не искам да налагам регулация на участниците на пазара. Искам да ви обещая, че по отношение на инвестициите имаме нужда от инвестиции и от наличните оператори, и от бъдещите оператори, тъй като трябва да има конкуренция на пазара. Аз нямам фаворити, тук нямам любимци. Не поставям приоритет за една категория участници на пазара или за други. По отношение на целите за роуминга, разликите между цените на роуминга и цените в национален мащаб ясно показват, че има липса на вътрешен пазар в телекомуникационните услуги. И като знаем това, ще трябва да се опитаме да намерим някакво решение. Разходите за роуминг не трябва да са кой знае колко по-високи и различни от това, което се случва в национален мащаб, от разходите, които се правят там. Потребителите трябва да извлекат максимална полза от вътрешния пазар. Това говорим. От дълго време насам това проповядваме. В а, ежедневния живот трябва да има полза за потребителите, затова ние очакваме да се намалява редовно разликата между цените на роуминга и цените в национален мащаб. Искаме до 2015 година да няма разлика в цените. Не може само да се говори, пък нищо да не се прави. Можем да намерим и альтернативи на роуминга, можем да говорим за альтернативи от типа на Wi-Fi и е, Voice over Internet, така наречения е, VOI протокол. Аз е, силно вярвам, че за целите на единния пазар, ако има конкуренция, тя е от полза за потребителите. Определено ще направим пълно преразглеждане на регламента за роуминга – ще направим това до края на юни следващата година. Когато сме готови, ще ви прехвърлим досието и вие ще знаете за какво става въпрос. Когато говорим за научната дейност и за иновациите, за това говори депутат Рюбик, публичният сектор на Европа има и средствата, и интереса да насърчава научната дейност и иновациите. За мен ще е признак на е, късогледство да не се инвестира в тази област. Нека да видим какво става в САЩ, нека да видим какво става в далечния изток. Ако се сравним с някои страни от далечния изток, ще видите, че Изоставаме, да, данните, които от там са малко по малко прозрачни, но пък а, там се харчат сериозни средства. Така че трябва да засилим работа на национално и на европейско ниво. Не трябва да се обвиняваме, че не правим достатъчно. Трябва да засилим бюджета. Както знаете, по седмата рамкова програма имаме 16% увеличение на година между 2010 и 2013. Така, финансите от страна на Европейския съюз през 2013 година ще се увеличат от 1,1 милиард на 1,7 милиарда и ще има годишно увеличение, средно около 4%. Това ще доведе до увеличение на финансите. Имаме нужда от подобни усилия и в рамките на държавите членки и на съвета по конкурентна способност. Това се каза през декември. По въпроса, по който говори господин Ламбърт, да, аз е, говоря за много цели и поемам риск, може би заради възрастта си, госпожо председател. Не смятам, че живота е безкраен е, и трябва да се захванем здраво. Затова искам да има индекси, таблици за постигнати резултати за всички начертани цели. Искам да има прозрачност. Аз съм по-прозрачна от всички, според мен всички ще видите какво постигам и естествено ще може да ме разпънете на кръст, ако не изпълнявам постигнатото. Аз съм комисар, който носи отговорност за това досие и съм готова да си свърша работата. Това не е моя цифров дневен ред, това е програмата за цифровизация на комисията от тази сутрин това е и програма на съвета, така че е, има много хора, които ще работят с мен, много хора ще ме преследват, ако аз не изпълнявам обещаното. Ще ме критикуват, е, защо обещавам нещо, което не мога да изпълня. И се надявам, че накрая, като теглим чертата, ще мога да информирам всички колеги, независимо дали те са министри от държавите членки, дали са колеги от комисията или колеги от парламента, че полагаме сериозни усилия и че успяваме. По отношение на електронните услуги, трябва да действаме заедно По отношение на персонала, квалифицирания персонал, искам да кажа, че едва ли някой ще инвестира в подобно образование, ако няма бъдеще за тази професия, за тези 700 000 работни места, за които вие говорите, мисля, че можем да ги запълним. Само, че трябва да има цифрова грамотност. Аз мисля, че трябва да включим това в приоритетите на следващия регламент за Европейския социален фонд. По-важно от това обаче е хората да осъзнаят, че е полезно и има конкретни ползи да се поемем по този път. Това ще е от полза за европейските компании, защото има много талантливи хора, които могат да запълнят тези места. Благодаря. Имаме още малко време. Някои колеги напуснаха залата, защото имат други ангажименти. Още 8 човека искат да се изкажат. Моля ви да се изказвате кратко. Аз самата се изказах доста дълго и май не е уместно да ви моля за това. Нека да бъдем кратки, да имаме по една минута за изказване, за да може да действаме бързо. Госпожа Меркис, имате думата. Thank you, chairman or chairwoman. Uh, dag, uh, uh, mevrouw Много се радвам, госпожо комисар, че сте тук в е, Европейския парламент и че представихте не само вашия е, амбициозен план, но и е, амбициозния план на съвета и се надявам, че той ще бъде и наш в скоро време. Когато говорим за ИКТ, трябва да имаме предвид, е, че това е невероятен шанс да подкрепим е, значителните обществени процеси по отношение на е, развитието на енергетиката, по отношение на транспорта и най-вече по отношение на информационните технологии. Енергия за климатични, в борбата срещу климатичните промени и така нататък. Но ние в е, Холандия сме обсъждали естествено всичко това и отделните е, аспекти, имам предвид най-вече така наречените смарт meters. Op het gebied van ICT en... Е, интелигентните е, електромери. има огромни проблеми, свързани най-вече с финансирането. Как според вас бихме могли да решим проблема така, че да се предложат определени финансови гаранции. На второ място, какви са дейностите във връзка с здравето, здравните аспекти? Има несигурност сред пациентите. Може би би трябвало да сенсибилизираме обществеността и най-вече специалистите, медиците, е, които да успокояват е, в случай, че намират това за необходимо. Надявам се, че е, ще поддържаме един постоянен диалог. Вие направихте много по отношение на диги цифровия дневен ред, но как точно ще поддържате контактите с малките и средните предприятия? Тази е, картичка, това картонче, което ни показахте, наистина е много е, приятно, много хубаво. Наскоро е, видяхме във всеки случай е, и други форми на разпространение на основните тези получавате карта и е, чрез iPhone е, можете вече и е, на мобифона си на е, GSM да получите информацията. Госпожа Ниблер, благодаря, госпожо председател. Ще бъда съвсем кратка, тъй като времето е напредна. Благодаря най-сърдечно на госпожа комисаря. Благодаря за цялата информация, е, която получихме днес от нея е, благодаря много за начина по който е, смятате да работите по отношение на цифровия дневен ред на Европа. Да, е, ще се спра на някои от целите, които сте описали тук в картончетата, които ни раздадохте. Важно е, естествено, да се реализира инфраструктурата за широколентов интернет в цяла Европа. Ние не само настоявахме за провеждането на съответното научно изследване е, и проучване, но и тук в рамките на Европейския парламент е, работихме много усилено. Казахме, че всички тези принципи, които е, бяха заложени в пакета Телеком, би трябвало да въжат и за цифровия дневен ред. Освен това, е, е, стъклените влакна и мрежите е, от този тип би трябвало също да се имат предвид. Да, но бюджетът на Европейския съюз не е много добре оборудван, не е добре снабден с капитал. Същото се отнася и до националните бюджети на 27-те държави, така че ние би трябвало да намерим източници за финансиране. Това е особено важно в рамките на цялата програма за цифровизация. Наясно сме, че става дума за рискови инвестиции, че трябва много интелигентно да се инвестира в тези интелигентни технологии и е, аз смятам, че е, ще трябва естествено да помислим и за всички други възможности за обхващане и на NGA по отношение на Google ще ви попитам как ще решим всички тези аспекти, свързани с авторските права. Вие бяхте много успешен комисар по въпросите на конкуренцията. Надявам се, че от гледна точка на конкуренцията ще проявите необходимата отговорност и ще проверите всички аспекти, които се отнасят до конкуренцията. Господин Нислерой, благодаря ви. Ще благодаря на госпожа Крус на първо място за това, че днес е тук. Да, Вие говорихте за това, че живота е кратък, но се говори за това, че има втори живот. така че никой от нас не е съвсем наясно с тези въпроси. Но по темата цифровия дневен ред. Стана дума за здравните аспекти. И преждеговорившите се спряха на тях. Ставаше дума за индустрията, за технологиите, които непрекъснато се развиват, но същевременно пазарът е разпокъсан, когато става дума за Siemens ние знаем, че е, има иновации. Вие говорихте за иновации, за креативност, за творчество. Какво би могло да се направи в тази посока? Поставяме си различни цели, но не винаги ги постигаме. В отделните държави бюджетните средства намаляват и ако не можем да се споразумеем по отношение на дневния ред е, за цифровите технологии, ще намерим още по, ще намираме още по-трудно финансовите средства, които са ни необходими. Така че би трябвало да се инвестира, според мен, в научните изследвания, в иновациите. Колежката Меркис вече спомена за това, че съществуват различни програми за финансиране. Европейската инвестиционна банка също предлага различни възможности. Също времено трябва да се погрижим за гаранциите за проектите. Но при всички положения този дневен ред за цифровизацията на Европа трябва да бъде обречен на успех и да бъде с гарантиран успех. Говорихме за социалният характер на мрежите. Много хора ще бъдат обхванати от тези мрежи, е, ще се осъществяват е, контакти, ще се разменя информация, но ако не помислим за сигурността, естествено ще има много проблеми. Когато става дума за сигурност, е, в рамките на интернет и за защита на данните, със сигурност има какво да се направи. Благодаря. Искам да ви напомня, че имате ограничено време за изказване. Господин Енкел. Благодаря, господин председател. Госпожо е, председател, благодаря на госпожа комисаря за информацията и благодаря за картичките, които всички ние получихме. Много е важно, естествено, да се осъществят целите. Благодаря ви за отговорите на е, въпросите, които писменно ви зададох. Получих отговорите на 27 май. Става дума най-вече за развитието на медийната среда в условията на економическа и финансова криза и за възможностите на гражданите да изразяват свободно своето мнение. Да, ние говорим за епоха или ера на цифровизацията, за нов дневен ред в това отношение, но като че ли напредъкът не се чувства толкова осезателно изходът от кризата е цел, която са си поставили всички държави. Но цифровият е, дневен ред не помага особено много на държавите. В това отношение е, става дума за състояние на рецесия. Повечето държави членки не разполагат с необходимите финансови ресурси и не могат в истинския смисъл на думата да реализира тази модернизация, за която говорим. Журналистите от печатните издания също са в много тежко положение, също са в криза. А вие, госпожо комисар, за да можете да действате като пазач на демокрацията, и като защитник на демократичните ценности, трябва да помислите и за свободата на словото и за развитието на медиите в това отношение, не само за програмата за цифровизация. Има много хора, които все още предпочитат е, вестника на хартиен носител, а не непременно цифровизацията на информацията. Аз съм в е, граждани на страна, в която има трудности дори с изплащането на пенсиите и на заплатите на хората. А също времено на всяка цена се налага да поддържаме и развитието на печата, на медиите, на е, цифровизацията за да могат е, гражданите да следят развитието на политиката. Имайте предвид, е, че след е, дискусията с госпожа Крус ни предстои и дискусия по още една тема, така че бъдете кратки. Още четирима колеги са се записали за изказване, след които ще говори и комисарят госпожа Крус още веднъж, за да отговори на въпросите и да реагира на коментарите. И затова ви моля, бъдете кратки. Остават четири изказвания. Госпожа Тикао ще бъде първа и още трима колеги след нея. Благодаря ви, госпожо председател. Госпожо комисар, ще ви попитам първо в какво стадии се намира програмата за широколентовия интернет. Един милиард евро бяха отпуснати за да може до 2010 година интернет е, да достигне до всички краища на Европейския съюз. Е, е ние сме вече в средата на 2010 година и за това ще ви попитам какви са новите цели, които сте си поставили в това отношение. Що се отнася до ЕНИСА, аз мятам, че е, мандата трябва да бъде не само разширен, по отношение на изпълнителните, е, ком, изпълнителските компетенции, но е, той трябва да бъде и продължен. Е, държавите членки би трябвало да развиват инфраструктурата, но ЕНИСА би могла да им бъде от полза. Същевременно, по отношение на оперативната съвместимост, трябва да кажем, че електронните услуги трябва да придобият трансграничен характер. Системата за, пред... за обществени поръчки представлява 10% от е, услугите, които се предоставят в тази сфера. А също времено, както казахме, е, предвиждахме до 2010 година услугите в тази, в тази област да е, станат до 100% електронни. Така че е, докъде стигнахме, как реагират фирмите, компаниите и освен това какво ще ни кажете по отношение на електронния подпис и е, валидирането, потвърждаването на неговата истинност. Накрая ще ви подканя да насърчите и да подканите държавите членки да разработят нови планове за борба с киберпрестъпленията. Много е важно да предвидим съответните мерки по отношение на интернет, защото се сблъскваме с все по-големи проблеми. Благодаря ви. Госпожа Корецка. Благодаря. Похвално е, че имате амбициозни цели. Те са ясни и ние трябва ясно да ги реализираме. Може би всяка година се нуждаем от такова картонче от вас за етапа на изпълнение на тези цели. Относно целите, все още имам един въпрос. Доколкото разбирам, те касаят 100 на 100 от гражданите, които ще използват широколентов достъп. Това е едната цел. Широколентов достъп за всички. Другата цел е бърза скорост на достъпа за всички граждани. Тези цели трябва да бъдат осъществени от държавите членки където има голяма степен на проникване на тези технологии и там, където няма такава голяма степен в страните, които изостават. И така, госпожо комисар, какво мислите? Какво може да направим с изоставащите в това отношение държави членки? Вие споменахте за сътрудничеството с правителствата. Как ще се реализира точно то? Извинявам се, че трябва да напускам. Защото имам изказване в друга комисия, но Анджелика ще ми каже какъв е вашият отговор. Благодаря, госпожа Бобинска, господин Оди. Благодаря, госпожо комисар. Европейският съюз се провали. Нямаме най-добрата економика в света. За Галилео нямаме финансово обезпечение. Е, казваме, че гражданите ни ще имат равни възможности, но мисля, че на тях им е писнало всички тези обещания. Бързия достъп до интернет е нещо напълно необходимо, за да изпълним обещанията си. Как гарантирате, че ще изпълните обещанията си във възможно най-кратък срок? Как можем да направим така, че ще се спазват авторските права че няма да се подстрекава омразата, расизма, ксенофобията. Как можем да гарантираме сигурността и наблюдението? Последна сте в списъка. Извинявам се, че не бях в началото на дискусията. Разговарях с министъра от моята държава членка, който отговаря за цифровизацията. Това мисля, че е сигнал доколко голямо внимание обръщам на този въпрос. Относно широколентовият достъп – Доколкото разбирам, има разграничение между държавите член, където има такъв достъп и там, където не е толкова развит. Проблемът е много е, остър в селските райони. Набирането на средства за решаването на този проблем към момента е много трудно, затова е важно да използваме оптимално наличната инфраструктура, например селското училище, с държавната субсидия, където децата могат да добият достъп до интернет, но в момента, в който се отират в е, дома, нямат вече интернет. Въпросът е да се поделят държавната инфраструктура. Доколкото разбирам, има голямо объркване по правилата за държавната помощ в Европейския съюз, независимо от направените от ваше съобщение миналата година. Така, вие наистина се опитате да разясните този въпрос за държавната помощ и да кажете, че държавният сектор може да помогне да се реши проблема в изолираните райони. Все още няма пълна яснота и има нужда от допълнително упростяване на правилата. Благодаря. If you don't mind, I start with just reacting on um, honorable member Mrs. Ford. И така, нека да започна с реакция към госпожа Форд. Ако има някакво объркване, моля ви, кажете ми, кой го внася къде и кога? Защото много често такова объркване се внася от онези, които нямат интерес. Вие справо казвате, че не трябва да има едно загубено поколение. Не трябва да има хора, които да са дигитално неграмотни и трябва да се начертават ясни цели в тази връзка. В картичката се казва Европейски цифров дневен ред 2013 и така нататък. За да успея обаче имам нужда от готовността на съвета да се действа, защото съвета е онзи събеседник, към който се обръщам, когато става въпрос за селските райони. Не става въпрос само за тях, освен това. Тази сутрин обсъждахме и други неща и сигурна съм, че заместник министъра ви, ви е обяснил за какво сме говорили. Става въпрос за различните източници за достъп до интернет. Не става въпрос само за интернет, който да идва по кабели или по фибростъкло. Става въпрос за сателитните връзки като цяло. Ако правилата за държавна помощ се преразгледат, а това се прави и това не е съвпадение в момента, комисията Барозо в предишния си мандат се занимаваше и започна с този процес. Ще видите, че се постигат конкретни резултати. Средствата, които са заделени, са не само 1,1 милиарда за широколентови услуги. Всъщност сумата е по-голяма 1,2 милиарда. Само, че в крайна сметка само една трета от тези средства отидоха за широколентови услуги. Всичко друго отиде за въпроси свързани с а, а, потребителите и разходите свързани с тях. Когато говорим за дигиталното бъдеще, не трябва да даваме обещания само преди избори. Естествено, отнема време преди една инвестиция да демонстрира своите предимства, да доведе до подобрение по отношение на работните места, растежа, конкурентоспособността и така нататък. Всичко това трябва да се каже на хората. Ще бъда съвсем кратка, тъй като ме молите за това. Измененията в климата. Въпроса на депутата Меркес. Много добре знам, че това е чудесна възможност за подпомагане на борбата за справяне с измененията в климата и съм сигурна, че интелигентните мрежи и електромери са част от тази борба, от това решение. Промишлеността трябва да положи необходимите усилия, но трябва да се действа на национално, на местно ниво. Аз не мога да принудя едно национално правителство да избере това решение. Мога обаче да работя по въпроса за комуникацията, за да може в крайна сметка да се стигне до взаимна изгода за всички. Защото това е целта. Трябва да е ясно и трябва да се каже на хората, че европейската индустрия би трябвало да убеди хората, че когато се използват интелигентни електромери, това е добре не само за околната среда, но и за бюджета на семейството. А за да има подобно използване, трябва да има интернет. По така наречената електронна къща, това е чудесна възможност. Аз съм предложила няколко инициативи в тази връзка. Става въпрос за свързването на домакинствата с определени бази данни за обвързването на е, регистрите на пациентите, например, по електронен път. Когато говоря за тези възможности с хората, става ясно, че те не са против, но част от е, медицинския персонал на болниците и поликлиниките има известни съмнения и не оказва винаги необходимата подкрепа. В крайна сметка не можем да успеем без тях. Госпожа Ниблер по отношение на стратегията за широколентовите услуги, приели сме насоки за държавната помощ, ще наблюдаваме какво се случва. Датите, данните, извинете, за частните инвестиции по отношение на този вид мрежи не са достатъчно добри. Имаме нужда от публично-частни партньорства. И трябва да се убедят съответните заинтересовани страни, че възможността за печалба и от отчетността вървят ръка за ръка. Аз съм готова да работя в тази връзка. По отношение на Google, колегата Хоакин Алмуния прави разследване за тези аспекти на Google. Много е рано да се каже дали ще има официално откриване. Ние трябва да имаме европейски Google, ако мога така да се изразя. Това трябва да бъде следващото действие на комисара Омуния. по отношение на въпроса на депутата Енчу. знам, че с много деликатни някои от тези въпроси ще ви дам конкретен отговор. Трябва да сме предпазливи. По отношение на широколентовите услуги и инвестициите свързани с тях, всички трябва да разберем, че става въпрос за инвестиции, които ще доведат до нещо много положително за бъдеще по отношение на директивата за електронни подпис. Директивата от 1999 година определя възможността за електронно подписване на електронни данни. Директивата ясно казва, че системата би трябвало да идентифицира подписа В директивата за наблюдение се съдържат инструменти, които са свързани с изграждането на доверие. Когато преразглеждаме директива от 1999 година, ще променим остарелите елементи. По въпроса на госпожа Коланска, когато се обръщам към държавите членки по въпроса за стратегията за широколентовите услуги, ще говоря за открития метод на координацията и необходимостта от прозрачност. Препоръките на Европейската инвестиционна банка ще бъдат отчетени. Препоръките, свързани с спектъра и широколентовите услуги, ще бъдат а, съобщени на депутатите. Last point for the e-government for uh, the uh, five years to come. Um, if I just mention uh, the empowerment, empowerment of business and По отношение на овластяването на гражданите и бизнеса, uh, и подкрепата на вътрешния пазар, трябва да се каже, че трябва да се засили административната ефективност и ефикасност. Всичко това ще доведе до по-добра интеграция в хоризонтален мащаб. Благодаря, госпожо комисар, за времето, което отделихте е, сигурна съм, че за бъдеще ще има много възможности за обсъждане на тази инициатива. Благодаря.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 Le 18 juin 2009, la Commission nous a transmis Така на 18 юни ком... комисията представя преди една година документа за следващите стъпки по отношение на управлението на интернет. Докладчикът при нас е господин Соса Вагнер, а след това предстои по-нататък вече и а, влизане в пленарна зала. И така, благодаря господин председател. Позволете ми първо да успокоя колегите, членове на нашата комисия, ще бъде колкото е възможно по-кратък. Тъй като дневният ред днес бе много напрегнат, освен това, вие всички сте наясно с съдържанието на доклада, който представям. Ще използвам възможността да се спра на някои от измененията, които бяха внесени. Но в тази връзка на първо място ще благодаря на докладчиците в Сянка и за доброто сътрудничество с тях. Благодаря им за подкрепата. Благодаря и на авторите на измененията, които мисля, че наистина в по-голямата си част допринасят за е, подобряване на текста. Ще се опитам да обобща е, измененията, по които ще гласуваме утре. Можем да кажем, че е, има 5-6 групи от изменения. Първата група се отнася до интернет е, като е, така, глобално благо. Това е записано при мен в е, доклада. Става дума за общо благо, за обществено благо, публично благо. Така че измененията се отнасят до това понятие. Освен това, Става дума и за общи ценности. Е, през последните месеци знаете, че проведохме доста дискусии по тези общи ценности. Втората група изменения се отнасят до това понятие и до съответните ценности. Във всеки случай важно е да се гарантират е, ценностите е, на Европейския съюз, ценности, които са записани в нашите договори, ценности, които ще бъдат представени и подкрепени на всички международни форуми, е, най-вече е, форума за управление на интернет. Става дума преди всичко за ценности. които ще се представят на форумите, в които участват и държави, които не членуват в Европейския съюз. Това е много важно а именно да защитаваме нашите ценности, които за нас са общи, които същевременно са ценности не на държавите членки на Европейския съюз, те са ценности на нашата култура, на нашата цивилизация. И освен това, третата група изменения се отнасят е, до из... ограниченията на достъпа. В интернет. Ограничения, които обаче са необходими, за да се защитят непълнолетните, малолетните, децата. И тук отново става дума за ефективност и не а, а, съобразеност с, да кажем, възрастта или с определени норми, определени принципи и решения на Съда за правата на човека или на Съда на Европейските общности. Така че тук става дума най-вече за намиране на правилния път, за да осигурим тези ценности. И освен това, има и допълнителни принципи, които съм записал в текста, на които трябва да обръщат внимание и правителствата на държавите членки в Европейския съюз. Това е, може би, четвъртата група от изменения. Става дума за прозрачност, за демокрация, за за отвореност, за оперативна съвместимост, за неутралност на мрежата, отговорност на частния сектор, ежедневно управление на е, интернет е, инфраструктурата, инфра, интер, интернет ресурсите, неща, за които ние вече е, многократно сме говорили. Това е четвъртата група от изменения. Освен това, Както и в доклада, при тези изменения се подчертава необходимостта от координиране на действията на всички представители на Европейския съюз, което те участват във всички форуми за управление на интернет. Но също и в съответните национални форуми или органи. В моя доклад аз съм подчертал специално необходимостта от координирани действия на държавите членки на Европейския съюз, когато говорим за управлението на интернет. И тук в рамките на нашата комисия съм казвал, че една от основните цели на този доклад е да се изясни критиката от страна на външни инстанции и да се лишат, така да се каже, тези външни инстанции или органи и организации от основания за такава критика, защото действително нашите позиции до този момент са малко объркани, малко неясни. Но държавите членки също би трябвало да получат повече яснота по отношение на управлението на интернет. И в този смисъл ние се опитваме да внесем яснота и подобрения в текста когато става дума за решение на ICANN, интернет корпорацията за присвоени имена и адреси, то ние се надяваме, че с тези изменения ще се постигне уравновесеност. А освен това, когато става дума за финансиране, финансовите източници би трябвало да бъдат от различни сектори, така че да е, няма, е, така да се каже, зависимост е, във връзка с финансирането, което става дума за ICANN, за интернет корпорацията, за присвоени имена и адреси. Става дума за много региони, става дума за много части на света, не само за Европейския съюз, когато Говорим за управление на интернет. Моята позиция като докладчик е, че трябва да подкрепим компромисните предложения за изменение. В някои случаи става дума за дреболи, но или за незначителни неща. Но тези случаи аз съм, просто съм отхвърлил а, предложенията за изменения. А днес след това чухме и становището на комисията. А също и становището на комисията Либе. Това становище, естествено, ще бъде проверено още веднъж и оценено много внимателно, много старателно, за да преценим вече сериозно дали можем да подкрепим всичко това, което е написано в становището на Либе. С тези думи приключвам. Още веднъж благодаря на всички, които участваха в работата. А сега спирам, за да имате възможност да се изкажете по въпросите. Господин Рай има думата. Да, аз ще се постарая също да бъда кратък. Основните моменти бяха споменати вече. Освен това и в предишните фази от е, работата ни сме говорили по една голяма част от аспектите. Да, тук става дума за това да приемем компромисите. Темата е изключително важна за Европа и не само за Европа и затова е, отделяме особено внимание на формулировките. Трябва съвсем ясно да се очертаят отговорностите на частния сектор, на публичния сектор – много късно, за съжаление, получихме становището на правната комисия. В моята политическа група прегледахме това становище и мога да кажа, да, една голяма част от нещата са приемливи, но интересна е точка 6. Става дума за това правителството да не възлага цензурирането на определени веб страници и на информацията, е, която се качва в интернет, на частни е, компании. Ние в правната комисия е, смятаме, че тук понятието мониторинг не е най-подходящото. Може би трябва да се заличи тази част от текста. НЕП утре ще поиска най-вероятно разделно гласуване по тази част, на която се отнася именно до а, мониторинг, наблюдение или надзор. Благодаря. Катрин Тротман има думата. Благодаря, господин председател. Аз благодаря на нашия докладчик който наистина добре е, е водил преговорите е, по компромисите. Нашата политическа група е съгласна с компромисните предложения. Ние вече е, проведохме едно подготвително заседание на работната група и смятаме, че наистина формулировките са сполучливи. Редица от измененията по този начин стават излишни. Така ще можем, надявам се, добре да се справим с доклада управление на интернет и нашето желание е да изпратим този път една по-голяма делегация на форма форума в Вилнюс, в Литва там ще се проведе е, форума за управление на интернет тази година. И е, този форум в програмата си включва и езиков вия плурализъм като тема, тема, която е тясно свързана и с доклада на е, господин Соса Вагнер. Ние по този начин всъщност е, е, можем да свържем отново управлението на интернет с свободното волеизявление, с свободното изразяване на мнението. Така хвърляме поглед към бъдещето на интернет, но и поглед към бъдещите стъпки в развитието на интернет, не само в управлението на интернет. Надявам се, че утре ще е, успеем да прокараме тези компромиси, които са добри. Господин Ламберт. Само една забележка, която се отнася до процедурата. Когато се говори за закрила, за защита на децата, Става дума за това, че се въвеждат определени ограничения по отношение на достъпа. Да, така че този така, компромис и това е трудно постигнато съгласие по отношение на пакета за далекосъобщенията, като че ли се анулира по този начин и започваме от начало. Това наистина е малко дразнещо. Не, ами много. Е, затова е, се питам, не бихме ли могли да намерим някакъв друг път, е, за да защитим децата достатъчно ефективно, но да не пипаме пакета, който толкова трудно вързахме. Инак, благодаря много на докладчика. Той наистина работи много усилено, работихме добре. В текста има места, които може би могат да се съкратят, има повторения, има малко двусмислици, но е, като цяло текста е добър. Франсуаз Кростет е следващият оратор. До този момент не съм се обаждала, не съм си имала думата, сега съвсем накратко. При тези текстове е, неминуемо се връщаме обратно на пакета за далекосъобщенията. А, това не е непременно необходимо. Трябва да търсим равновесие между авторските права и основните права. Трябва да постигнем баланс. И намирам, че е, на основата на е, действащата директива се постига известно неравновесие като крайен резултат. Да, предлагам сега е, господин Нибел като представител на комисията да вземе думата. Комисията приветства този доклад и неговото обсъждане. Споделяме казаното от докладчика за интернета като глобално благо, общите европейски ценности, които трябва да популяризираме и необходимостта от подход, основаващ се на един глас в Съюза. Хубаво е, че сте отразили и въпроса за стабилността, безопасността и борбата с киберпрестъпленията и то на видно място. Що се отнася до участието на европейски институции в ИКАН, приветствам факта, че парламента признава съвещателния комитет като е един от възможните варианти за участие, но не единствения. Много хубаво е да се преразгледат споровете, въпросът за решаването на спорове. Приветстваме участието на парламента в ИАНА. Трябва да се учите между... интереса на международната общност, за да се предвижи напред дискусията с САЩ, без разбира се да се пренебрегват интересите на Европейския съюз. Благодаря. Преди да дам думата на докладчика, още веднъж ще ви обърна внимание на един проблем. На мен самия ми обърнаха внимание на становището на правната комисия. Точка 8 включва редица съображения, но защитата на авторските права не е включена. Може ли докладчикът да приеме така едно предложение, тук в, което се отнася до точка 8, да се включи и защитата на авторските права. Нека да видим. Благодаря, господин председател. Сега ще видим. Благодаря за коментарите, за въпросите е, от страна на колегите. Първо, господин Нистер Рай, докладът или становището на Либе пристигна днес. Още не сме го прочели е, съвсем внимателно. При всички положения ще вземам отношение по това становище. Но утре предстои гласуване. Днес е последното обсъждане преди гласуването в нашата комисия. Така че сроковете са изключително кратки, но ще проверим как стоят нещата. Благодаря много на госпожа Тротман за милите думи. Този доклад наистина може да бъде много полезен, за да засилим присъствието на парламента на международните форуми и най-вече е, форума, който предстои непосредствено през септември в Вилнюс. Благодаря и на господин Ламбер, а също и на госпожа Гростет за изказаните от тях мнения. А сега по отношение на авторските права, господин председател, ще кажа, че аз съм изцяло съгласен с казаното от колегите Ламбер и Гростет. На времето, когато работихме по пакета за далеко съобщенията. бяхме наясно, че интернет е една изключително комплексна тема и че ние не бихме могли да решим всички въпроси в това огромно пространство, наречено интернет. И затова се опитваме на основата на предложението на комисията да разработим основните моменти, свързани с управлението на интернет, когато гласувахме пакета за далекосъобщенията. Имахме преди това, че след това ще гласуваме и ще работим специално по темата управление на интернет. Затова предлагам тук да се концентрираме именно върху управлението на интернет. Но по време на дискусиите, естествено, се засягат и други теми, и други въпроси. По тази причина се, и в доклада се споменават правата на малолетни, и непълнолетни, авторски права. Да, малолетните са записали специално, не сме ги изпуснали. Ако започнем обаче сега и с авторските права, вече става много сложно. И именно сега вече е малко късно в края на нашата работа да записваме и авторските права и защитата им. Не ми се струва разумно и смислено да се опитваме сега в рамките на този доклад да обхванем абсолютно всички аспекти и теми, свързани с интернет. Ще объркаме всички е, в отделните институции, организации, които ще четат нашите е, текстове. Същевременно колегите в техните становища е, и в изказаните тук мнения казват, да, добре, нека да, да не ограничаваме всичко това, което вече сме направили и регулирали. Аз също казах в самото начало, че в един доклад не могат да се засегнат абсолютно всички теми. Но темата авторски права е изключително важна. И в доклад за управлението на интернет да не се запише една толкова съществена тема, макар и съвсем накратко да не бъде включена, като така основна задача, мисля, че ще бъде грешка, защото е, и не казвайте, че в последния момент не може да се направи едно такова допълнение. Не става дума за две-три думички, така е, устно изказани. Става дума за становище на правната комисия, което е внесено в писмена форма, съответно регистрирано от е, нашия секретарят. Така че от правна гледна точка ние ще трябва да гласуваме по това становище. Вие смятате, че секретарятът е допуснал грешка, която трябва да се коригира в момента. Така ли писа, пита господин Ламбер? а, е, не е допуснал грешка. Но се смята се приема, че цялото покрива и е, така, частното. Тоест, щом се говори за основни права, това означава, че е, под това общо понятие основни права е, се разбират и авторските права, които са част от е, общите права. Поне това е позицията ни евентуално председателят утре ще трябва да вземе решение. И затова попитахме докладчика вижда ли възможност да включи този елемент в някоя, може би, друга част е, на своя доклад, където според него би било на подходящо място. Отново господин Жадо. А, да, добре, ако няма други съображения, аз оставям на изказаното от мен мнение. Комисията Юри се бори срещу дискриминацията, срещу ограничаването на основните права и така нататък. Тук ние споменаваме основните права, докато авторските права а, са свързани вече с политическо решение. Така че правната комисия а, предлага нещо съвсем конкретно и аз нямам усещането, че с основни права покриваме непременно и авторски права. Но, естествено, важно е да чуем и мнението на председателя на комисията. Може би ще обсъдим накратко въпроса утре. Господин докладчикът. Наистина настоявам по този въпрос. Значи вече обсъждахме основните права са е, едно нещо, а обикновеното законодателство е друг въпрос. Аз не съм запознат с процесуалните, процедурните тънкости, е, не знам как точно ще мине процедурата преди гласуването, но ако секретариатът разполага с правомощията и ако председателят смята, че трябва да се гласува по въпроса за интелектуалната собственост, аз ще гласувам против. Ако исках да ги включа, още от преди дълго време ще да съм ги включил, но не смятам, че мястото и времето са правилни. Затова и така, аз просто наистина се основавам, че председатели и секретарията ще предприемат е, съответните уместни стъпки в това отношение. Ще видим утре. Имаме и становище на Комисията по граждански свободи да се промени списъка за гласуване. Господин Валнистеро, искахте ли думата? Значи, процедурата преди гласуване. Ние от НП ще поискаме разделно гласуване за тази част. Докладчика трябва да разработи предложение, което да отговаря на всички изисквания. Други желаящи? Няма. Точка разни. Обявявам заседанието за закрито. Продължаваме утре в 9. Приятна вечер.